Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Wir nehmen unsere Beratungen auf. Ich begrüße Sie. zu... Здравейте всички колеги. Добре дошли на заседанието на комисията на за бюджетен контрол. Днес ни предстои семинарна тема по-добра информация за резултатите от разходите. Нашия докладчик е Дерек Вон няма предложения за промени по дневния ред. По точка 2 съобщение на председателството, на председателя обръщам внимание на ре, преводаческия режим. И тъй като работим в втората по зала, ви предупреждават в парламента. Надявам се да не се наложи да прекъснем заседанието. Знам за какво говоря. Прекарал съм не час и два, три. С това стигаме до точка 3. Семинарна тема по-добра информация. Казвам добре дошли на всички е, участници и ще дам думата на представителя на Сметната палата. Но не, извинявам се, казва ораторката първо, нашия докладчик, господин Вон. Микрофон за оратора. Може ли с минута мълчание в памет на журналистката убита в България и да дадем своя глас за има предположение, че това е свързано с работата и за разследване и злоупотреба с европейски фондове. Това е трети европейски журналист за, тази, за последния период. Мисля, че трябва с поведението си да покажем, че не толерираме подобни действия. Председателката, уважаема колежке, бих казала – Нека изчакаме полицейското разследване. Готова съм по всяко време, но в полупразна зала да почитаме памета с минута мълчание. Очевидно е, че този, това убийство занимава всички ни, и, но предлагам да минутата мълчание да бъде в по-късен момент. Е, имаме предвидена възможност в дневния ред, така че сега нека продължим с колегата Вон и неговия доклад. Добър ден, госпожо председател. Казвам добре дошли на всички докладчици, гости и експерти с надеждата да почерпим много знания от тях. Предполагам, че основната цел е да видим дали можем да подобрим разбирането на европейските граждани за европейския бюджет и за какво всъщност става дума в него. Мисля, че част от решението е в държавите членки и регионите, защото за жалост всички ние, независимо от къде сме, знаем, е, че е, когато става за различни проекти, е, нещата стоят по различен начин. Най-важното, разбира се, е най яркия пример за референдума за Брексит в Великобритания, защото по време на кампанията хората не бяха информирани за това колко неща се финансират от европейската от Европейския общност. И ако разчитаме на таблоидите, които ден след ден сипеха лъжи и клевети за Европейския съюз и неговия бюджет. Но политиците също носят отговорност, включително и аз. Аз не разказах на гражданите какво всъщност какво е финансирането от Европейския съюз. Така, говорим за различно ниво на управление. Правителството също не, не споделяше това. Например, в Уелс имаше една чудесна програма за, за заетост на 15 000 младежи, но правителството на Уелс въобще не споменаваше за европейското финансиране финансиране и представяше това като своя програма. Това е само един от множество примери. Убеден съм, че колегите а, могат да посочат своя, а, свои примери. И така, сега от тук насетне трябва за бъдещата уредба да гарантираме, че бенефен бенефициентите да разкриват откъде е финансирането. И е, това е практика свързана с проектите. Трябва да работим много по-добре и за следващите години на финансиране трябва ясно да можем да показваме какво се финансира от Европейския съюз. Това, от което се нуждаем е да упростим изказа си, като говорим за многодишната финансова рамка, за а, поетите ангажименти, за задължения и така нататък. Хората не винаги разбират за какво става. Трябва да упростим нещата и път към това решение е процеса на освобождаване от отговорност. Е, всички, не винаги хората знаят какво значи освобождаване от отговорност. И е, много хора не знаят какво се крие за това понятие. За това, разбира се, трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за този процес и за ролята на Сметната палата. Е, като говорим за грешки, процент на грешките, а не измама, защото хората много често объркват нещата. Едно е грешка, друго е измама и корупция. Е, когато говорим за за нивото на грешка, то понякога е много по-низко, отколкото в държавите членки. И всичко това играе роля в процеса на освобождаване от отговорност. Така че комисията също носи отговорност за опростяване на езика нашите колеги и приятели от Сметната палата, надявам се, ще ни помогнат, защото техния подход е много по-добър, те много по-добре разбират нещата, така че всички ние трябва да положим усилия и да обясним на гражданите как да разбират тези резултати. Това е и причината и повода за днешния ни семинар, който надявам се ще определим е, използваме ползотворно. Сега започваме семинара, казва председателката господин Лазаро от Сметната палата е първия докладчик. Благодаря, госпожо Гресле. Е, благодаря и на господин Вон уважаеми е, депутати, е, уважаеми оратори, дами и господа. За мен е удоволствие да представя Сметната палата в настоящия семинар за това как по-добре е да оповестяваме резултатите от е, разходите на Европейския съюз на гражданите. Ние работим за гражданите в Сметната палата и темата ни е много близка – Утре ще има годишна среща на групата за контакт на страните членки. Председателят на Сметната палата ще присъства, затова, той не може да е сред нас днес. Една от темите, които ще бъдат обсъждани е как да си взаимодействаме с гражданите. Затова и приветствам възможността да говоря по тази важна тема. Нека да цитирам декларацията от Лима, която се смята за международен стандарт за наднационалните институции. Там се изисква от публичните аудитори да се отчитат пред обществото – и докладите трябва да представят фактите и оценките по обективен и ясен начин и да се ограничават с основното. Работните доклади трябва да бъдат и точни и лесни за разбиране и върховните одитни институции трябва да отчитат и гледащата на одитните организации. Тоест, подчертава се, че е важно да се говори и ясно, да има обективна и ясна оценка. Също се коментира, че аудитираните имат правото да отговорят. Тоест, е, трябва да балансирано да се отчита мнението на всички страни да отчитаме и успехите, и неуспехите, и е, за последните да даваме предложения за подобрение. Тази задача не винаги е много лесна и е, лесно изпълнима. Ние представяме на гражданите нашето схващане за финансовото положение на Европейския съюз и за е, правомерността на разходването на средствата. Винаги сме давали ясни сме, е, становища за сметките, за плащанията, нещата не стоят толкова ясно, но е, във всички случаи слагаме повече акцент като че ли на отрицателното. И в някои случаи очевидно заключенията ни не са представени както трябва. Тук направихме заключение, че трябва много ясно да формулираме всичко, което е, пишем, когато разписваме, подписваме отчетите за сметките. Така че колкото и да сме внимателни, винаги има възможност за не е, доразбиране. Необходимо е да бъдем обективни. Основните принципи за изготвяне на доклади – Гласът, че всички публични органи имат отговорност не само да вършат нещата както трябва, но и да ги вършат по най-добрия възможен начин. Защото по този начин допринасяме за подобряване на живота на гражданите. Важно е да се разходват средствата, но това трябва да е свързано с постигане на резултати – затова и ние отчитаме именно резултатите от разходването на средства. В годишния доклад включваме повече информация в това отношение и търсим начини да подобрим този начин на отчетност. Тоест, също така и да интегрираме резултатите и препоръките от специални нарочни доклади. В последния период – сме имали също така възможността да оптимизираме и процеса на отчетност. Сега годишният доклад за изпълнение на задачите на комисията идва твърде късно. Специалният доклад за управление, което ви представих през 2016, съдържаше е, конкретни препоръки за графика – в такъв смисъл ролите на различните институции трябва да са ясни. Комисията изпълнява бюджета, изпълнява приоритетите и политиките, зададени от законодателите и е, се очакват да дава резултати. Комисията трябва да е отговорна за съответните резултати, а нашата роля е да я подкрепяме, включително да сме сигурни, че техният доклад отчита и финансовите аспекти правомерно в годиния доклад очертах като основен приоритет по-добрата комуникация. Европейската сметна палата е, така е, е също инстанцията, която трябва да представя резултати. Това скъсява и разстоянието между нас и гражданите. Това са някои от примерите за стъпки, които ще доведат до по-добри резултати в комуникациите. Определено език, фразеологията трябва да бъде ясна, трябва да бъдем конструктивни, критични, но и да насърчаваме, когато е необходимо. Трябва да подобрим е, докладите си с цел те да бъдат по. Е, съдържателни и по-навременни. Освен това, ние имаме ангажимент да подобрим комуникациите с гражданите, като си сътрудничим с Европейския парламент и по-специално с вашата парламентарна комисия. Благодаря. Благодаря ви. Радвам се, че и е, именно е, ръководителят на отдел комуникации от Сметната палата е тук и ни представи своите виждания по този въпрос. И така, преминаваме към е, първия панел, а именно ще се спрем на въпроса за е, начина по който предлагаме комуникация и как тя се възприема от. Е, гражданите. Е, госпожа Фанден Брокев от Европейския парламент ще ни запознае с е, е, своята презентация. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря за поканата да участвам в този семинар. Темата е изключително важна. Госпожа Гресле, госпожи, господин Вон вече се спряха на тези аспекти нещата са още по-интересни, като чуем и господин Лазаро. Съвсем накратко ще ви представя е, моята презентация, която е на PowerPoint. Можем ли да видим следващата страница? Е, кои са основните теми, които намират е, най-голямо отражение в е, медиите? Това е действително един интересен преглед. Авторските права, след това гласуването за Унгария, е, наградата Сахаров 2015 година, е, както и е, церемонията във връзка с кончината на Хелмут Кол сета, търговските споразумения, няма да продължавам, но при всички положения получавате някаква представа за това как стоят нещата и можете да продължите да проучвате този списък по-надолу, ако желаете. Хората обичат конфликти и проявяват особен интерес към конфликтни ситуации може би е, не всички е, осъзнаваме истината на това твърдение. Наскоро е, един много интелигентен нидерландски журналист написа, че нещо представлява новина, когато е необичайно, когато съдържа а, нещо а, скандално и конфликтно. Не непременно, когато е много важно за обществото. Бихме могли по-нататък да се спрем в дискусията на тези аспекти. Е, тук виждате един дискурс от а, пленарната сесия през април. Това бе пленарната сесия, при която имаше гласуване на освобождаването от отговорност. Е, всъщност, е, е, на първо място тук по отношение на отразяването бе речта на президента Макрон и гласуването във връзка с назначаването на господин Ван Майер в комисията освен това, информацията във връзка с съдбата на гръцките войници, е, е, задържани в Турция. Много често е, всъщност хората, обикновените хора, не правят разлика между Европейски парламент, Европейска комисия, Европейски съвет те е, в крайна сметка е, разбират под това Европейски съюз, Брюксел. Естествено не говоря за журналистите, които е, знаят много добре разликата. Но порядко виждаме положителна реакция по отношение на Лелмайер реакцията на пресата бе по-скоро негативна. иллюстрирайки какво привлича най-много вниманието на гражданите. Това са не толкова докладите и информацията за случващото се в комисиите на парламента или в сесията, а всичко свързано с заплащането, с надбавките и така нататък. Имате представа за това. И нека да ви кажа, че ние сме по успешни в нашата дейност, която се опитваме всъщност да не правим всички наши дискусии по тези въпроси достояние на медиите. И така, Господин Лазаро говори вече за начина по който журналистите дефинират своята работа, начина по който те се опитват да отразят нещата и да предизвикат определено въздействие. Не непременно конфликтните ситуации би трябвало да ги занимават. Е, е, защото когато непрекъснато се отразяват само конфликтни ситуации, се оказва, че е, впечатлението, събудено сред гражданите, е, че Европейския съюз не се интересува от тяхната съдба, а се занимава с други въпроси. Както ви казах, не се прави разлика между комисия, парламент, съвет. Би трябвало и можем да направим нещо по този въпрос. И когато говорим конкретно за е, бюджета, кажем, не непременно цифрите е, и е, конкретните данни интересуват гражданите, а начина по който това би могло да се отрази на живота на гражданите. Това е нещото, което достига много по-бързо до гражданите. Естествено, ние трябва да проявим а, малко повече усет за това как а, точно разходите в рамките на европейския бюджет ще се отрази конкретно на а, битието на гражданите. Каква ще трябва да бъде реакцията а, а, именно това е важното. Не бива и непременно да се обвиняваме, когато говорим за освобождаване от отговорност и когато обсъждаме бюджетни въпроси това, че е, понякога пленарната зала не е пълна с е, членове от парламента, не означава, че е, членовете на парламента непременно хапват някъде наоколо или са се отдали на по-приятни занимания. Не трябва естествено да стане ясно, че и парламентарната дейност не е свързана непременно само с присъствие в пленарна зала а, а има и много други ангажименти. Е, всичко това, е, естествено, е, би трябвало да се доведе до знанието на гражданите и от журналистите. Ние трябва да се опитаме действително да стигнем до емоциите, до подсъзнанието на гражданите, до и а, точно това е нашата задача, особено сега в контекста на приближаващите избори. Благодаря ви. Ще се радвам на въпроси от ваша страна. Благодаря. От отдел комуникации Сметна палата, господин Макар. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя кратък преглед на това, което ние се опитваме да направим през последните 45 години в опита на подобряване на комуникацията, преодолявайки празното вратите между институциите въобще и Сметната палата конкретно и гражданите. Целта ни е била винаги а, да, да се преодолее е, впечатлението, че това, което вършим нещо, е, е нещо мрачно, тъмно. Факта, че ние се намираме в Люксембург, е, не спомага за това. Седат там някакви хора, правят сметки и след това пишат доклади. Е, така че хората не са много наясно за какво, каква е нашата задача. А тук съм съгласна с госпожа Ванденбрук е, какво е, всъщност представляват институциите и парламента и съвета и сметната палата. Нека да започна с нашата дейност първо и най-важно корпоративна стратегия която отчита като основен компонент аспектите на комуникацията. Ние се стремим да очертаем кои са най-важните послания и да ги вплетем, да ги втъчем, втъчем в е, цялата гама от това, нашите продукти, така да, да се изразя. Но след това ние играем важна роля в е, политическия цикъл, къде където своевременността играе особено важна роля. Има какво да се желая още, въпреки постигнатите резултати. Трябва да положим и допълнителни усилия, да се опитаме да пишем по-кратки и ясни доклади с по-атрактивен вид и по-достъпни за гражданите и широката общественост трябва да положим по-големи усилия за отражението в медиите, за което ще говоря по-късно. Но а, основна роля тук играе подбора на темите. Те, те трябва да отговарят в по-голяма степен на очакванията на нашата аудитория въобще. И Сторим ли това, вече сме направили важна стъпка към обществеността с нашите специални доклади. Е, това, което правим, е, са различните продукти, така да се изразя, т.е. те са доклади, специални доклади и становища. Предстои да излезем с нови а, резултати, като прегледи, с, с характера на прегледи, да речем, посветени на ландшафта и от многоотраслова перспектива, като да речем миналата година говорихме за енергетика, енергетика и климат. И трябва да бъдем, разбира се, по-целенасочени, по-тематични. мефере, упростяване на работата и така нататък. Представяйки също така факти около конкретни теми и ам, посветени на наболели въпроси, като например съкръщаване на щата в европейските институции. Всичко това на понятен език. Това последното е пожелание, е, което говори достатъчно ясно, макар че е не толкова лесно изпълнимо винаги. И така, е, едно нещо, което разбрахме много бързо. Има моменти на засилен обществен интерес, интерес когато излизаме с специални доклади. Това поражда и по-голям по-голям интерес от медиите и е, когато говорим, да речем, за правата на пътниците, качество на въздуха и така нататък, те будят голям интерес. Но между тези публикации някакси възниква празнота нищо не се случва. Така че преди година започнахме проект, в който Полагаме усилия е, да очертаем, така да се каже, жизнения цикъл на нашите задачи с цел установяване на траен диалог. Опитахме се да преминем към конкретен подход и различни дейности, засилвайки нашето медийно присъствие и представяйки по-добре резултатите от нашата работа за много от нашите задачи. Ние излизаме с, съобщение и публикуваме обща информация по нашите задачи. Така че пред преди резултата, ние информираме обществеността за какво ще става дума. Както сме информирали и парламента и съвета, ние се стараем да добием по-широка публичност чрез социални медии и други въпроси и други начини, публикувайки, да речем, резултати от изследвания, проведени или поръчени от нас е, това, към което се стремим е по-балансирано медийно присъствие, така че да можем да постигнем и за другите си продукти същия интерес, както да речем специалните доклади. Всичко това изисква нови формати, различни формати от познатите до сега. Нуждаем се от определен формат, и се нуждаем от информация, която да бъде подходящо подбрана. Също и от адекватна стратегия на публикуването в различни форми а, които, и формати, които позволяват на гражданите лесен достъп. А, имаме нова корпоративна м, система за управление и публикуване на данните. И е, предстои да публикуваме и преглед на всички, всичко сторено през последните месеци. В момента залагаме особено на социалните мрежи е, и се опитваме да, да, да, пусти, да достигнем а, до обществеността, не само както сега през а, а, обичайните медии, но през Фейсбук, Твитър и други а, а, е, мрежи. Това, разбира се, предполага по-целенасочено действие и съответно оформяне на формата и съдържанието. Това е доста времеемко за е, начинание, което предполага и съответен подбор на форматите, защото в социалните медии, знаем, разполагаме с много кратко време винаги е по-добре да можеш да привлечеш вниманието с някакъв по-интересен разказ. Как общуваме с нашата публика, с нашата аудитория. Можем да използваме функционални почтенски кутии. Също така провеждаме проучвания, както да речем за правата на пътниците и това подпомага общуването ни с гражданите. Също така трябва да не бива да забравяме, че е, обществения об, обществеността е, е по-сериозно развита в държавите членки, отколкото на европейско ниво, което предполага да се обърнем към нея, но това поставя, разбира се, въпроса за многоезичието. И така, е, е, какви послания трябва да излъчваме. Те трябва да са се, сериозни, подплатени с факти и накрая нека не забравяме лъжливите новини, с които трябва да се борим, тъй като те съставляват сериозна опасност. В общи линии посланието ни е е, да разказваме неща, които са важни за гражданите. Това е основния критерий. Благодаря. Председателката, благодаря. Да, е, общо взето всички имат едни и същи проблем. Е, сега ще чуем господин Шиптън от Media Wells. Да чуем другата страна. Слушаме ви. Имате думата. Thank you very much, Chair, and good morning, uh, everyone. Uh... Благодаря на всички, госпожо председател. Надявам се е, да съм прав. Е, като си ме предвид откъде идвам, е, ще трябва да, така, да говоря с похвални слова. Проблемът е, и е, решението му изглежда, че това са само технически въпроси, но аз определено не смятам, че е така. Не смятам, че има бяло празно пространство между възможността на Европейския съюз и, и възможност, между това как Европейския съюз съобщава и какво стига до гражданите. За мен това не е бяло пространство, това е цяла пропаст. Това се видя и при е, комуникациите сега по време на Брекзит. Един джур... Аз съм журналист от Уелс и е, така е, представата ми за Европейския съюз винаги минава през призмата на Обединеното кралство. Е, и много често тя е изкривена от е, определен вид еврофобия, която по някакъв начин резонира и в други европейски страни. Във всички случаи, когато европейските институции излизат с е, фактическа информация за разходите си, за създаването на стотици, хиляди или милиони работни места, тази информация не стига до никого. А пък в Обединеното кралство предимно най-интересно, което се чува е за глупавите администратори в Брюксел, които измислят все по-сложни разпоредби, които се отразяват отрицателно на живота на гражданите и го правят все по-сложен и харчат пари за глупости. И е, вестниците определено се очертават като силни противници на Европа и е, изпращат послания директно и до е, персоналните профили на потребителите в социалните мрежи. Как е, се стигна до това? поради огромното количество информация, която не винаги се разбира. И освен това, медиите са готови да ни заливат с отрицателни информации, вместо да дават политич... положителните а, аспекти. Освен това, специално вебсайтовете абсолютно не се интересуват какво прави Европейския съюз, за да подобри живота на гражданите. И е, идеализма на създателите на Европейския съюз и посланията, които те искаха да подадат, е, се изгубиха някъде. Европейския проект е, е губи смисъла си, ако няма идеализъм. Политическите цели за увеличаване на уменията, за увеличаване на просперитета, за създаване на работни места, неизбежно има налага и надзор от технократско естество. И много често не се обяснява на прост разбираем език защо се харчат пари по определен начин – според мен проблема е структурен, начина на функциониране на институциите, а също и за неразбирането за това каква е ролята на политиците и на чиновниците, които трябва да изпълняват съответните политики. Политиците от управляващите партии дават нареждания да се изпълняват на практика техните програми предизборни. Но европейските институции не работят по този начин и е, много често може да се стигне до разяснения, които са чисто технократски. И е, тогава се слага акцент върху дребните подробности на процеса, и се, не се подава цялата информация в, в така стремежа си да не се засегнат определени групи. Тоест, положителните е, послания не винаги е, се подават, те остават скрити, за да се, не стане така, че някои от политическите тежнение да не бъде накърнено. В... Няма вариант да се е, обясни, че Тоест няма начин да се представят неща, които се вършат за околната среда или за създаване на работни места като е, вредни за гражданите. Но е, комисията и европейските институции трябва да намерят начин да е, съобщават своите основни послания много по-ефективно. За съжаление, за Обединеното кралство това ще е прекалено късно. Все пак се надяваме да има бюджет. Трябва да се търси и възможност за промяна на менталитета, да не се е, дават само технически подробности, а да се опитаме да убедим гражданите, че действията са предназначени за постигане на положителни социални резултати. Никой не може да успори това когато се вземат решения е, за бюджета, трябва да се използват всички средства да се е, предадат основните послания по всички възможни начини. Огромната част от европейските граждани не ходят по вебсайтовете на институциите. А пък и много често е, текстовете там имат вид да са написани от евробюрократи за, за евробюрократи. И това трябва да се промени. Трябва да има много повече проактивни начини за ангажиране на гражданите. Текстовете на уебсайтовете да бъдат много по-пригодени за четене от обикновените граждани. Защото много е, често те звучат като комуникета на умиращите диктатори. Председателката прекъсва, защото авторът чете много бързо. В никакъв случай не чуваме възхитителни планове, е, така, които ще подобрят е, живота на гражданите за добро. Много по-близо до гражданите трябва да бъдат представени решенията. Примерно, трябва да се работи с популистите в медиите и то по подходящ начин. Да се предават посланията по един уверен и прост начин. Да се убедат гражданите, че това са пари, които са разходвани добре. Не трябва да има технически подробности, да се използват език, който ще разберат и 10 годишните, да се използват видеоматериали, да се показва как е, се отразяват европейските политики на малките предприятия. Покажете неща, с които обикновения гражданин може да се идентифицира. А също така трябва да се говори и какво е, търсят да постигнат отделните области и региони. Подобни материали те могат да бъдат е, свеждани до е, съответните е, хора на място. Това може да се върши и от евродепутатите, които са избрани от е, тези места. Брюксел не бива да бъде изобразяван като представящ целия Европейския съюз. Би, не би следвало институциите да са представени като всемогъщи е, е, органи, които не подлежат на никаква отговорност Много е, често това се подсилва и от данните за това какви пари се плащат е, на евродепутатите, след като те нямат е, задължения да отчитат разходите, които им се отпускат посредством фактури и други. 249 призрачни е, офиси на евродепутати са били открити от разследващи е, журналисти, е, офиси, в които не се върши нищо. Това най-лесно завишава нивото на отдалеченост. И този популизъм заплашва основите на Европейския съюз. Смяната на комуникациите – на начина на комуникиране е, е от ключово значение за възприемането по положителен начин на тези, за които се разработват политиките. Да, много ви благодаря за вашата презентация. Още повече, че вие се спряхте, макар и частично, на Брексит. Затова е много важно вашето изказване. Сесилия Сънперк има думата от медийните служби на парламента. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря, госпожо Гресле. Благодаря на комисията за това, че съм поканена да участвам. Как информацията, свързана с работата на Европейския парламент, достига до държавите членки? 28 на брой. Ние организираме и много семинари, свързани с нашето сътрудничество с журналисти. Всъщност, ние провеждаме интервюта с различни представители и във връзка и с моето изказване тук говорихме с представителите на пресслужбите ни в 28-те държави членки, като зададохме въпроси какви са впечатленията ви във връзка с отразяването на работата, освобождаването на отговорност и други теми, които вълнуват особено много вашата комисия. И сега да погледнем какво става в Испания. Е, отразяването в е, медиите е много добре. Е, но обикновено, когато става дума за равнището на разходите, МФР, бюджета, като че ли фокусът е главно върху заплащането на членовете на ЕП и надбавките. Комисията и мерките, свързана ни с националната администрация, също са е, една основна тема. Информацията е на лице, ако желаете да се информирате, но не винаги е много достъпна. Е, освен това, тя, тя е толкова е, богата, толкова подробна, че понякога е трудно да се ориентирате и да намерите точно това, което търсите. Така че желанието на е, през службата в Испания е да се, е, има по-фокусирана информация, да е, има онлайн инструменти, които показват изразходването на средствата по фондовете на Европейския съюз и предназначението на тези средства. В Португалия картината е подобна, добро отразяване е, но когато става дума за многогодишната е, е, финансова рамка, за едногодишните разходи и начина по който се изразходват средствата, както и нивото на финансиране, най-вече в рамките на МФР, както и съкръщенията. Това са основните теми интервюта с членове на парламента винаги помагат. Те говорят за различни действия предприяти или за конкретни мерки, които следват от тези дейности на Европейския парламент. Така че е хубаво, когато медиите докладват за тях. Ако погледнем Централна Европа, Полша, много по-малко е отразяването и отново МФР, бюджета, заплащането на членовете, средствата отпускани за финансиране на проекти и програми. Польша е особено активна в Сметната палата, което помага, струва ми се, че и активният полски член също допринася за това. В България е добро отразяване, но преобладават е, отрицателните новини, най-вече по отношение на освояването, измами и е, вие знаете за трагичния случай със смъртта на, е, и убийството на журналист, който се е занимавал именно с злоупотребите по освояване на средствата в България. Има естествено и други теми, които засягат дейността на комисията, но отново във връзка с местните компетентни органи. Достъпът до информация трябва да бъде облегчен, трябва да има повече примери за иллюстрация и повече цифри и точни данни. Швеция Отразяването е много ограничено, особено когато става дума за контрола върху разходите на европейско равнище. Трудно достига тази информация до гражданите, когато става дума за равнището на финансиране, евентуални съкръщения. Отново нещата се свързват най-вече с МФР и конкретната полза от отделните източници на финансиране. Ако погледнем отново тези е, въпроси е, и теми в Финландия, ще установим, че картината е подобна. Въпросите във връзка с е, европейските фондове обикновено се отнасят до ресорния министр, до представители на Европейския парламент от Финландия. Но едно по-фокусирано отразяване с повече конкретни данни, може би ще е, и упростен език ще допринесе за по-добро разбиране. Е, във връзка с работата на бюджетната комисия и комисията за бюджетен контрол в Унгария, е, трябва да ви кажа, че преди септември 2017 има множество статии, повече от 67, излезли в различни медии. И ако разширите търсенето и надхвърлите така, основните медии, ще забележите, че цифрата е двойно по-висока. И така, какви са заключенията или препоръките от това, което установихме? Процесът за бюджетен контрол е нещо трудно, което трудно се подава на отразяване от журналистите. Е, е, най-вече заплащането и надбавките на е, парламентаристите интересува хората. Освояването има една тенденция, която показва завишен интерес към скандални истории, към конфликтни ситуации към негативната информация. И естествено нещата са свързани и с различните слои в обществото и различията в стандарта на живот. Надявам се, че бихме могли да преобърнем тази тенденция към нещо по-положително. И така сега имаме 10 минути за въпроси и отговори. Много интересно ни бяха изказванията. Аз самата по професия съм журналист и мога да кажа, че съм засегната от начина по който журналистите сами определят дневния ред, сами не само определя дневния ред и темите, но и съдържанието. Добре, аз ще кажа, че много често получавам така някаква поща или ми се обаждат журналисти и всеки път ми казват има ли нещо негативно, за което мога да докладвам, има ли нещо отрицателно. Ние не можем, естествено, да препоръчваме на журналистите или да им нареждаме как да правят статиите си и как да работят. Това би било е, прекомерно, бих казала, и е, пресилено. Но, когато става дума за е, заплащане и надбавки, трябва да ви кажа, че в Германия, например, или в националните държави, тези въпроси изобщо не могат да бъдат подлагани на публичен контрол, тъй като има независимост и имунитет, който се простира и върху тези аспекти но а, ние сме а, твърде прозрачни. А когато а, журналисти а, ме преследват с въпроси, какво точно правя аз с моите надбавки, например, и така нататък, или с парите, които получавам, намирам, че това е а, не. А, така, правомерна намеса в личния ми живот. А, в Великобритания знаете, че също и, е, имаше много статии, свързани с заплащането на парламентаристите, надбавките и така нататък. И цялата тази негативна картина, която се очертава е, и същевременно не е непременно точна и обективна, е, наклони е, в нежелана посока политическия живот и е, провокира решения, които сега не се харесват дори и на самите граждани. И така, имам въпрос към Сметната палата. Имате 204 във Фейсбук така, запитвания и изобщо в интернет са малко повече от 700. Това не е чак толкова много. Всъщност така, докладите на Сметната плата и съобщенията не винаги са много лесно смилаеми и не винаги допринасят непременно за раз... доброто разбиране на работата ви от е, е, гражданите. Е, така, вие от една страна е, е, направлявате нашата работа, но аз се опитвам сега да направлявам малко и вашата работа е, когато а, се пишат а, така текстовете, би трябвало да се мисли за това как можем да обърнем внимание и някои положителни аспекти. А, да кажем, 13 милиона публикации е имало във връзка с авторските права 2017 година. До какво точно се отнасят всички тези 13 милиона така, съобщения? Все още не знаем, но за сега толкова от мен. Колежката Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, благодаря на ораторите. От доста време очакваме тази е, информация. Ние си сътрудничим отблизо с е, Сметната палата и сме наясно, че е необходимо да е, подобрим резултатите. Много е, съм е, благодарна на представителите на Сметната палата тук. Винаги сме оставали с впечатлението, че заглавието на доклада изглеждат по един начин и след това се правят така извадки за пресата, които се тълкуват по съвсем друг леко така създаващи, е, повдигащи е, притеснения. В е, данните и препоръките често установяваме, че има разминавания между това, което пише в заглавието и съответните препоръки за това си мисля, че може би би следвало да има е, по по-голяма насоченост към изпълнението в докладите. Но доколкото разбирам, нещата се подобряват. Е, пресата все повече отразява а, по същество нещата, т.е. вървим в правилната посока. А когато говорихте за борбата с лъжливите новини, ми се иска да ни дадете малко повече подробности. Как може това да се осъществи? Говорихте също и за емоции. Много често сме наясно какви са последиците, когато се засягат емоции. Ако се разбу... раздухват, например, политически страсти. В такъв смисъл, на къде вървим? Да, да вървиме към е, разума и по същество или да бием на емоции. Всички лъжи, които бяха казани по време на референдума за Брексит, аз съм представител на така, сектора, който се занимава с комуникация, определено има нужда евро ежедневието да бъде представено с по-разбираем език, той не, неизбежно минава и през национален филтър, и през е, регионален и местен такъв. По някакъв начин трябва да се е, така борим с посланията, които се изкривяват от другите е, нива. Необходимо е да комуникираме. И затова въпроса ми е какво а, направиха кореспондентите ви от Брюксел, които бяха наясно, че е, се а, е, подават неверни сведения. Най-лесно е да се обвинява Брюксел, но в повечето случаи отговорността не се носи от тези, от които следва да се носи. Португалия, и Испания, Швеция и много други страни имат този проблем. Вие не, раз, не сте разгледали Германия и Франция и Нидерландия, където има сериозни популистски и е, крайно десни движения, които се разрастват. Ето, тук ви показвам извадки точно от такива медии. Е, в Полша, в Испания няма чак такива явления. Би било много полезно, ако се бяхте спрели и на тези ако искате да създадете е, така една по-цялостна представа. Колегата Вони има те Благодаря. Първия ми въпрос е госпожа към госпожа Сунберг за дискусиите и информационните звена в държавите членки. Смятате ли от вашия опит, че има разлика между страните, които са нетни бенефициенти от европейските фондове и нетните плаци, защото от едни страни е, е много важно, че внасят средства, а другите се ползват от европейски а, фондове. И а, тук ще се обърна към, отново към госпожа Сандберг и госпожа Ванденбрък. Сайта на парламента не достатъчно информативен. Ние направихме промени, но те не бяха към по-добро. Какви са анализите ви? Да, какво да направим? Ние полагаме усилия да, под, да подобрим състоянието. Често това, което искаме да предадем, на първо място минава през уебсайт сайтовете, как трябва да подобрим работата си там. Госпожа Ван, Брок, Ван Бруке, благодаря много. Отбелязах си въпросите. Ще започна от по-лесните. 13 милиона е за абонамент за вестници. Това не включва социалните медии, онлайн медиите. Това в този смисъл е сериозна списък. Списък на най-отрицателните видове информация и, и репортажи. Мога да ги предоставя. Колежката Сунберг ще отговори сега на въпроса на Яла Сендер за борбата с фалшивите новини. Заедно с комисията и с Естратком работим по този въпрос. Защото защото хората не правят разлика между отрицателния нератив във всички тези истории. Всичко е много е скъпо, парите се потъват чужди джобове. От друга страна, това са глупави бюрократи, които не правят нищо за нас. И общо взето нещата по един или друг начин се свеждат до това. Работим с комисията как да преодолеем това и видеоматериала за бюджета е част от тази кампания. От друга страна, говорим и с колегите от парламента да внимават как съставят, да речем, документи за наемане на кола да не пишат лимузина, а да пишат лек автомобил, защото хората веднага си проставят луксозни лимузини, например. И е, опита посочва, че най-добре да не тръгваме е, направо с срещу нещо. Просто се опитваме с кореспондентите в Брюксел, с които имаме чудесна мрежа, да внесем корекции, да знаят в бъдеще, да проверяват фактите. И това помага. В отговор на господин Шиптън, в един момент се отказахме от британските медии, защото се оказа, че Daily Express и Сън Guardian или Daily Mail в никакъв случай не, може да, не можем да разчитаме да подадат информация. Като погледнете е, встъпителния сайт, който се актуализира непрекъснато, е, оттам се отива към комисиите. Сега сайта на парламента като начало е удобен, а много от гражданите минават през социалните мрежи, през Twitter, Facebook и така нататък и през тези линкове влизат в сайта на парламента, например емоцията. Да, права сте. Е, ние имахме конф... орг... Е, конференция в края на септември за относно това проверка на фактите. Имаше специалисти по неврология, които ясно показаха е, как хора с сериозни умения в момента, в който получат погрешна информация от сходно мислещи, те са по-склонни да приема тази информация, особено ако тя идва от познати на тях хора. Мисля, че отговорих на повечето от въпросите и с това ще благодаря. Господин Меркаде, благодаря, госпожо, първо за последователите в социалните мрежи. Първото, което трябва да кажа, е, че трябва да разработим стратегия и работим по стратегия за използване на социалните медии и присъствието ни в тях през миналата година го доказва. Има и много информация, която идва от други институции, което е нормално, но подбора на темите, които разработихме като част от стратегията и работната програма, е, установихме, че има много въпроси вълнуващи гражданите. Пресен пример от преди три седмици. Специален доклад за качеството на въздуха. И имахме 30% увеличение на следващите ни във Фейсбук. И от ние смятаме, че много от тях не са от институциите, защото ние правим не само брифинги, пресконференции, но и срещи с наистина заинтересовани лица, които участват в различни сфери от тези процеси на действие на Европейския съюз. Това са хора, които работят по тези въпроси и те също е, започват е, да е, се интересуват. И така около 40% от а, влизанията в нашия сайт минава през Фейсбук, така че социалните мрежи не бива да се подценяват. Същото е и Твитър. Да, но това иска време и иска средства. Въпросът е как целенасочено да поставяме конкретни въпроси, което е нелесно и много деликатно като тема. Госпожо Аяла Сендер, относно заглавията, надявам се сте забелязали в последно време, че доста сме подобрили качеството на работата си. С Фейсбук трябва, разбира се, да внимаваме о какви послания искаме да предадем, като изведем основните, ключовите моменти от е, информацията. И накрая за лъжливите новини, фейк нюз. Е, съзнателно оставих това за накрая. Такива новини винаги са съществували, но с социалните медии, те станаха по-осезаеми, по-бързо се разпространява. Се. Ние от години сме жертви на подобни новини. Е, е, е, споменах вече годишните доклади и грешката и това автоматически се асоциира с измама и се правят едни екстраполации и изчисления от журналистите. Е, така че е, това предполага да положим усилия, но не можем да ги предотвратим. Е, единственото, което може да правим е да извършваме просветителска дейност и видим ли лъжлива новина, веднага да предоставяме конкретна информация. Сега господин Шиптан. Мисля, че е много важно да не се подценява какво е въздействието на безпокойствата на европейските граждани относно парите на евродепутатите за ежедневните разходи? в, в, в Обединеното кралство имаше голям скандал с разходите на депутатите. И а, винаги се изразяват сериозни безпокойства за това, че има злоупотреби с а, тези безвъзмезно отпускани средства. Знам, че в а, Австрия имаше а, програма, която показваше как те влизат в Страсбург, разписват се само в пленарна зала и се излизат. Подобни е, материали са подарък за всички противници на институциите. И е, години наред е, се използваха подобни неща. Е, и в момента има евродепутати, които не присъстват регулярно на заседанията, но са в Страсбург и получават пари за това. По ирония на съдбата, това го правят и тези, които са най-големи противници на европейските институции. Но когато се разчуят тези неща, хората не правят връзка, ами ето тия от еди коя си политическа партия злоупотребяват с системата. Те просто смятат, че много евродепутати го правят. Затова е много важно да, се, да има яснота по процедурите, да има прозрачност, да се публикуват данни за разходите. Някои политически партии го правят, други не. А що се отнася за това да се справим с отрицателните нагласи на медиите, това е гигантски проблем и предизвикателство, защото това не става тук така. И не става дума само за отделни журналисти, които търсят интересни и пикантни истории. А, има си цяла кохорта поддръжници на вестника, които поддържат подемни тези по ред свои интереси. Е, дори бизнес такива не желаят, примерно, да има засилена финансова регулация, защото си държат парите в офшорки. Не може да се подценяват е, зложелателството на подобни лица и е, до каква степен те са готови да очернят Европейския съюз. Така че трябва да бъдете активно ангажирани с това да се оповестяват данни за положителното постигнато от Европейския съюз. И не е въпрос само да се пускат съобщения в Твитър. Трябва да се използват и политическите мрежи на депутатите, за да се стигат до общностите, които, на които те служат. Да се е, дава сведения. Ето тази програма създава еди колко си работни места със средства от Европейския съюз. Тук господин Вон говори сутри. Е, като че ли европейските е, институции и всички, които работят за тях, е, застават в отбранителна позиция. И водещи са тези, които нападат Европейския съюз. Затова е необходимо да влезете в борба с тези хора активно, да разпространявате положителните послания за въпросите, които са от интерес и от жизнен интерес за гражданите и за економиката създаване на работни места и други. Мисля, че от страна на е, европейските институции няма желание да се прави това. Като че ли политиците са твърде много ангажирани в бюрокрация и не са готови да го правят. Но трябва да се прави това. Може би за Обединеното кралство вече е твърде късно. Но ако няма повече проактивно положителни е, резултати, е, същото ще се случи и с други. И следващия ни оратор, е, въпроса на господин Вон, нетните бенефициери. Там, разбира се, въпросът е колко, какво финансиране се получава. Финландия и Швеция обаче получават също много голям, големи средства, така че качеството на разходване на средствата е важно. Швеция и Нидерланд. Е, важно е също така да има сведения за нетните получатели е, и начина по който се разходват средствата. Вторият ви въпрос. Аз съвсем умишлено разгледах периферни страни, защото и те имат своето значение. Германия, Холандия, Франция, винаги е, чуваме за тях. По-интересно беше да огледаме периферните страни и не е, заради това дали има евроскептици или е, не е, в съответната страна. А за показаните извадки съжалявам, това беше грешка. Благодаря много за направените изказвания. Благодаря много. А сега трябва светкавично да преминем към следващия панел. Е, тъй като докладчите ни очакват. Моля да смените местата си. Благодаря на участниците в тази част от обмена на мнение. И така, добре дошли. Продължаваме с втория панел. Поздравявам много сърдечно професор Санчес Бароеко от Билбао. Веднага ви давам думата. Благодаря ви, първо за поканата да участвам в този семинар. Основните е, теми, на които ще се спра, вече бяха засегнати от голяма е, част от ораторите преди това. Е, Става дума най-вече за докладването във връзка с разходи, е, установени злоупотреби е, или е, предполагаеми злоупотреби. Е, доверието е, на европейските граждани и как това се отразява на родителите, на, е, но също и на е, децата, на юношите, които е, след обрени години също ще гласуват. Сутрин, пиейки кафето, те чуват новините, но дали те им влияят? Всъщност негативната история, която се разказва, не влияе непременно, защото хората вярват. Е, и действително Европейският бюджет е, във връзка с е, използването на помощите от Европейския съюз и средствата, които се отпускат по линия на европейските фондове, като че ли не са особено актуална тема, защото националните компетентни органи, които би трябвало да ги освояват, всъщност мълчат по този въпрос. Опитваме се да намерим е, е, начин да информираме хората за това как биха могли да е, е, стигнат до е, по- е, е, надежден източник, е, как да стигнат до информация за работата на институциите до вебсайтовете, е, не само е, да използват е, социалните медии. Има немалко моменти, които заслужават особено внимание и подобряване в рамките на комуникационните стратегии на европейските институции. Знае, че непрекъснато е, през определени периоди се правят изследвания за начина по който е, се предава информацията е, до гражданите от страна на институциите. Четири са сферите, в които можем да говорим за така, събуждане на повече бдителност, информираност за ролята на европейските институции, е, синергия, е, диверсификация и разширяване на мрежите. Не е само начина по който слепвате тухлите или така, отделните строителни материали, за да изградите катедрала, са достатъчни. Необходимо ви е и много повече, ако ми позволите този образ. И Сметната палата, Европейската сметна палата, а също и, да кажем, Германската сметна палата са много добър пример за това как могат да е, докладват, да информират, да контролират, естествено, е, за работата е, на европейските институции. Средният гражданин обаче всъщност не се интересува толкова от докладите и професионалните съобщения, комуникетата. Те се интересуват за това как, да кажем, нещата работят така по метода на Силосите. Трябва да се информират гражданите за цялата архитектура, естествено, защото те ни я познават добре. Има естествено и скрит дневен ред на институциите, но има начин да се достигне и до тази част от институционалната програма Необходимо е повече прозрачност, повече видимост, е, за да могат е, институциите да достигнат по-добре до гражданите. Корупциите, скандалите, е, назначенията на министрите зависят от тези корупционни скандали. Понякога и съдбата на едно цяло правителство става дума за е, един балансиран подход, който не би трябвало да ни а, е, а, е, така подвежда да търсим непременно скандалното и лошото. Нека да видим какво може да се направи. Първо, диверсификацията а, и адаптацията, естествено, а, но а, при диверсификацията всъщност имаме предвид най-вече това, че трябва да се, е, да има обратна връзка на едно съобщение, да, трябва, да се контролира съобщението, да се диференцира според е, аудиторията и е, продуктите, а също да се докладва по един творчески начин, да се отразяват креативно нещата с повече видеоматериали, с повече образи, повече снимки, с не единствено с текст. Това именно е интересната част, но и голямото предизвикателство. Всъщност, Малко ресурси се отделят, според мен, в рамките на, и на медиите, но и на институциите и специализираните служби, които би трябвало да информират гражданите. Именно на начина по който трябва да се представи информацията, така че тя да е достъпна, да достигне, както казахме, и до емоциите на гражданите. Това се отнася и до библиотеката, и до медийните служби, и до говорителя на председателя на парламента. Непременно трябва да се мисли за това как, кои са партньорите на тези институции и служби за контакти с медиите и с обществеността. Това са институти, това са университети, това са различни информационни центрове, които са си поставили за цел да насърчават демократичните ценности, да ги разпространяват и а, са а, се посветили на неутралното а, разпространяване на а, информация, а, която е точна, която е обективна и а, не търси непременно скандалното. а, трябва да се мисли е, естествено и за бъдещето на гражданите. Ние имаме и изследователски центрове е, като надежни партньори в това отношение. Ние е, работим мултидисциплинарно в много от институтите и именно по този начин, чрез е, обясняване на е, блок е, веригата и технологиите в блок веригата можем да достигнем до едно по-добро отразяване. Не става дума единствено за предаване на е, точната суха информация. Става дума за поддържане на един динамичен, жив диалог е, с е, гражданите, а също и с подрастващото поколение, което е изключително важно, е, защото това са бъдещите избиратели на парламентаристите. И ще е, определят е, работата на институциите. Благодаря ви, госпожо професор за вашето е, изказване и презентацията, която направихте. Давам думата на господин Матиас Румф, е, е, който ще представи ОИСР. Благодаря много, господин е, заместник председател. Аз започнах кариерата си преди 20 години като асистент във вашата е, комисия, така че се радвам. Позволете да споделя опита на ОИСР за представяне на факти и начина по който може да се отрази това на вашата работа за информиране на европейската общественост за европейския бюджет. В ОИСР ние не работим толкова много с доверието в финансовите въпроси. Знаете, мандата ни е доста по-широка. Ние търсим доказателства и възможности за подобряване общественото възприятие за най-различни въпроси, е, е, като се тръгне от економическа политика и за етос през е, обществено здраве и медицина. Какво виждаме ние като организация? Ние се опитваме да представяме фактите. Ние имаме показатели, които са в известен смисъл жалони за възприятието по страни и възприемане от населението. И, и ние провеждаме изучава, проучвания за предоставяне на най-добрите практики. Какво работи и какво не. Що се отнася до общуване с обществеността, тези данни е, са наистина най-голямото достояние, с което разполагаме, защото ние разчитаме на достоверни източници, но и предлагаме информация, която засяга обществеността, засяга наболели въпроси и е, въпроси, които те смятат за важни от гледна точка на комуникацията, много говор, сме говорили за сайтове, социални мрежи, медии и така нататък. Моето впечатление е, че поне за институция като нашата, традиционните медии са най-подходящия начин за предоставяне на информация. Имаме а, е, акаунт в Твитър с около половин милион последователи, но най-добрият начин хората да разберат какво правим а, е, е да го намерят в медиите, както редовите граждани, така и политически фактори когато ми се обадят и кажат интересуваме вашия доклад, еди си, който не е защото са го намерили в е, социалните мрежи, а защото са прочели за него. И бих казал това и за вашата работа. Комуникацията през, чрез медиите е от е, решаващо значение. Тук, разбира се, минаваме през журналистите, но изградете собствени канали, така че ще достигнете до гражданите и до по-широка аудитория. Тук, може би, пътя е през традиционните медии. Ако погледнем е, предизвикателствата пред вас и въпроса ви за втория панел, как да предоставяме факти, за, за да се изгради правилен образ на, на институцията и фактите. Не мисля, че тук въпросът трябва да се постави точно така. Става дума за определен тип факти, които хората могат така да се каже да видят и пипнат. И системни факти, които искате да представите. Факти, например, или информация за факта, че измамите не доминира при е, освояване на средствата. Факти, е, че Европейския съюз и финансирането от Европейския съюз е ефективно, но възприятието е, сред широката общественост е че да, съществуват а, някакви а, представи, от, от приятели, об, четете вицове и доверени източници, които искате мисля, че това до голяма степен отговаря на нашите предизвикателства. Ние като международна организация трябва да помогнем на хората да разберат, че системните доказателства, които вие предоставяте като парламентарна комисия, като сметна палата, при това ние гледаме под по-широк ъгъл на нещата. Тук и там може да има измама, но в общи линии системата работи правилно и изрядно. И така, за да предоставим това са, да, да излъчим това съобщение и също ще се опитам да направя сравнение с работата на ОИСР. Три са основните въпроси. Посланието, приносителя на посланието и начина на представяне, т.е. контекст, рамка и така нататък. Първо, самото послание. Ние като организация бележим успех когато се изправяме срещу твърдените знания. Да, казваме на хората, това е разпространеното мнение, но знаете ли, едно проучване сочи така и така и така. И когато хората допуснат че някакви европейски пари са застрашени от измама, повече отколкото национално ниво. Поставете въпрос. Не можете да убедите хората в противното, ако не говорите за това. Другото, което е важно и това проличава през нашите данни, и това е основно нашия начин за комуникация. Прозрачни източници, прозрачна методология, и готовност да приемете предизвикателства. Например, проучването ПИЗА в, само в Германия, откъдето сама ще се намери цяла библиотека критични публикации. Но ние използваме с през годините. Постигнахме доверие в тези публикации, тези проучвания и отговорихме на всички критични мнения, отправени към нас. Така че това е една част, като се като говорите за комисия, за бюджетен контрол, за сметната палата, давайте факти. Посочете прозрачни източници и накрая, с оглед на посланието, потърсете потвърждение отвън. Вие като с, сметна палата има, разбира се, партньорска проверка между сметните палати. Това е начин да кажете е, ние работим така, както работят националните сметни палати. И това това външно потвърждение трябва да присъства като част от вашето съобщение. Важна част. Сега приносителя на съобщение, вестителя, е, това трябва да бъде официален орган, да бъде неутрален и да буди доверие, да бъде достоен за доверие, как се изразходват средства е, от, е, от заплати, било в Европейския парламент или други институции. Това е злепоставящо. Това е за всички нас. Е, защото хората вярват на посланието, ако повярват на вестителя. Така че трябва да използвате будещи доверие организации и да вложите много в изграждането на образа им като такива. И накрая контекст и представяне. Говорим за две неща. По първия въпрос се говори много в предходния панел ако, ако разгледам отново вашата комисия и сметната палата, вашата работа е да покажете и да да, че парите са правилно освоени. Но това предполага информация и конкретни примери за успех. Къде европейския бюджет е помогнал и дори можем да отидем още по-нататък и то, когато да подчертаете случаи, които са резултати, които са постигнати благодарение изключително на европейските средства. За, тоест, по този начин вие помагате на хората и това е разликата. То, покажете, че само европейския принос допринася за такива резултати. Това може би ще издигне доверието. И още нещо, специално при вашите две институции, е много важно да бъдете застъпници на европейските дънакоплаци, защото вие сте точно това. Вие като институции следите парите на дънакоплатците като важна част от европейската хазна да се използват правилно. Това е много важно. Говорихме за контекст, говорихме за език. Може би съм малко краен, но дори ако е, вземем е, примера собствени ресурси. Е, това не са собствени ресурси, това са пари на дънакоплатците, които се изразходват на европейско, национално, местно ниво. Но това са пари на дънакоплаците, И всеки трябва да се постави в положението да осъзнае, че правим това с огромна отговорност и следим парите да бъдат изразходвани правилно и понеже се разприказвах, ще завърша накратко. Конкретни предложения. Редовен обмен на мнение с репор... докладчици и репортери до... с... да... за техническата част, подавайки повече обща информация, конкретна информация за изразходване на средствата, диалог с гражданите, който да е документиран и технически средства и начин по който те се използват. Това е, беше малко дълго, но приключвам. Председателката благодаря. Да, мога, можем да почерпим информация. Сега пред представител на комисията. Виждаме, виждаме ви на живо по пресконференциите. Сега ще ви чуем. Благодаря. Благодаря и за поканата. Благодаря на заместник председателя за поканата. Мога да надградя много върху казаното до тук. Ще започна с предизвикателствата. За мен те са три. Първо, митовете и е, грешните представи, с които се борим. Второ, всички е, теми, и е, включително тези за бюджета, факта, че добрите новини не са новини. И третото предизвикателство е, че трябва да надхвърлим а, националния дебат а, за това кой е нетен получател и кой е нетен а, донор. Защото това не помага, когато се опитваме да стигнем до, грани, а, до гражданите. Първо, митовете. Европейския бюджет е заобиколен от митове, погрешни представи и неверни твърдения. Твърди се, че повечето пари отиват на, а, за администрацията, че аудиторите не са готови да подпишат отчетите и че се вихрит измами, което въобще не е така. Почти го, целият бюджет отива в финансиране, било то на земеделски производители, студенти, научни работници и така нататък. Там отиват парите и а, е, аудиторите винаги а, е, се подписват под отчетите от 11 години. А, а парите, които отиват за администрация, е микроскопична част. А пък когато има измами, възвръщаме е, съответните средства. И ние всички, и парламента, Сметната палата и комисията трябва да коригираме подобни погрешни представи. Има и друг тип погрешни представи, а именно какво си представят гражданите, че вършат парите от европейския бюджет. Има едно проучване в Германия. Ето за какво мислят хората, че отиват парите. 12% смятат за земеделие, регионална политика, образование, научно е, дей, е, дейности, външна политика – климатични промени, антитероризъм и сигурност. Това е, което те си представят, че а, за което отиват парите. И така както си мислят, че трябва да бъде, така трябва да бъде. Но ето къде отиват всъщност реално парите. Има сериозна разлика. Третия е, тип на грешни представи е, е за това, че хората си представят, че бюджета е гигантски. Всъщност не, е. той отговаря на една чаша кафе на ден за всеки европейски гражданин. Не мога да ви покажа това съобщение на Twitter, но а, така, представете си, а, а, в, тук в чашата кафе има и анимация. Годишният бюджет на Европейския съюз, сравнен с разходите на страните членки и сравнен с брутния им национален доход. Ето това са фактите. Друго предизвикателство е, че медиите не пишат за добрите новини. Те просто не са интересни. Ето една добра новина. Сметната палата за пореден път 11-та е, е, година одобрява сметките на отчет. Това е, е през съобщението на комисията и то практически не е отразено, защото никой не го интересува какво казва Сметната палата, или по-скоро, че Сметната палата казва, че бюджета всичко е наред. Това не ги интересува журналистите. Виж, ако има подобни обвинения, ето като в тази статия, има обвинения за измами, разхищения на средства. Това е статия от преди няколко години. В последните години не сме виждали подобни писания за Европейския съюз. Може би това е общо успех на всички на Сметната палата, парламента и комисията. Но ето, е, така се случват нещата. Когато има лоши новини, те веднага биват отразявани. И това не се отнася само до бюджета, а въобще за всичко в Европа. Друг проблем – Никак не е лесно да се обясни естествено разбивката на бюджета и като стигнем до дебата за отделните страни, се стига до противопоставянето печелещи и губещи. Нетни бенефициенти и губещи нетни платци. Това определено не е правилният начин да разглеждаме нещата, защото тук е, се е, пренебрегват е, всички полезни резултати от средствата от Европейския съюз, различни от директните плащания. Как можем да го преодолеем? Първо трябва да разбием някои митове и погрешни представи. Ето един пример – нашия комисар изпрати съобщение в Твитър за информация, която не е правилна, че не са използвани европейските пари. по повод на изказване, което не е било добре разбрано, т.е. че има неизразходвани средства, които обаче са включени в ангажиментите за плащания за следващите години. Те ще бъдат платени, когато се направят съответните разходи. Т.е. това не е отрицателно. Това е добре. И ето тук комисаря реагира. Друг пример е един от видните политици в страна Ченка казва, аман от толкова много пари изпращаме всяка година в Брюксел, примерно 20 милиарда. Огромно преувеличение, което ние коригирахме. Сумата не е 20, а 13. Сега дали е, сме получили достатъчно толкова отзив, колкото е, това, че техния премиер каза, че е, изпраща 20 милиарда, не съм сигурен. Другото, което е, се опитваме да направим, да разкажем за добри е, проекти, за успехи, е, по един конкретен, ясен, по-лесен е, начин е и абсолютно правилно е коментара, че за нашия изкъс ние се борим с нашите начина, по който говорим ежедневно. Ние имаме база данни с а, а, конкретни положителни примери за страните членки, проекти, които се извършват там и хората могат да видят какво се прави. И какво да правим за дебата кой печели и кой губи? Да покажем на гражданите къде отиват реално парите, т.е. че приоритетите, които сме предложили, им носят и добавени ползи. И то не само за нетните бенефициенти. Ето, това е разбивката за следващата многогодишна финансова рамка, къде се предлага да се увеличи да средствата, околна среда, миграция, е, охрана на е, подсилване на сигурността по границите също. Ето, още един начин на представяне на същите цифри. И много ми е ясно да е, чуя как един е, нетен бенефициент, е, бенефициент ще оправдае теорията, че когато се разходват е, средства за сигурност и отбрана, за иновации, за единния пазар, тези пари отиват в полза само на бенефициенти, нетните бенефициенти. Не, всички печелят от това и ние се опитваме да го кажем непрекъснато. Надяваме се, ще стигне до съзнанието. После, как се постигаме е, връзка с гражданите, опитваме се, опитваме се да стигнем и до бенефициентите, защото в края на кращата те са външните одобрители. Те, те е, имат повече репутация и да разяснят защо парите, които е, получават, ще донесат ползи в, изразени в работни места – или други. Само, че много от получателите на европейски средства като че ли се свенят да кажат, е, че те работят с европейско финансиране. Абсурдно е, но отчитаме това явление много често. Така че бенефициентите са много важен вектор за подаване на това послание. Страните членки също ние не можем да вземем ролята на политиците. Европейския парламент е, е, има отличен начин да стигне до дебата в страните членки. Знам, че това се случва. Но и националните политици трябва да сменят тона, с който говорят. Европейския парламент е, трябва да разяснява, че бюджета е така пример за успех. По какъв начин стигаме до границите? С материали за пресата, ежедневно го правиме, с а, пресконференцията, през социални медии, блогове и целенасочени е, мероприятия. Сега в сряда ще има разяснение на бюджета. И накрая мога да кажа, че ние всички трябва да решаваме този проблем заедно. Тук е, на катедрата се вижда именно това. Е, Европейската сметна палата, Европейския парламент и представители на е, научната общност и, журналисти. Благодаря ви. И последният ни оратор, господин Бернардо Демигуел, журналист от Ел Паис. Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност Изпращам репортажите си от тук, от Брюксел, за моя вестник. Много са възможностите за комуникация, естествено. Има и немалко слабости, но при всички положения, когато говорим за бюджета и за контрола върху бюджета, много информации изпратих, много статии написах може би е интересно да, така, да чуете виждането на един човек, който работи като журналист, не е специалист и как точно разглежда нещата. Моето мнение по отношение на негативното отразяване и неблагоприятните за вас информации са свързани е, е, повече с е, това, което вече бе казано, че хората се интересуват повече от лошите новини. 80% от разходите в крайна сметка са много стриктно определени. Е, няма чак толкова големи е, скандали и спорове между парламента и комисията. Естествено, че от време на време е, има разминаване в мненията, е, но за читателя в крайна сметка не е, така, процентите понякога не са много ясни и не се възприема драматично. А и няма чак толкова е, драматични случаи. Медиите като че ли не проследяват, така да скаже, последствията от едни подобни бюджетни решения. Това е интересно по-скоро за правителството. Понякога, така, във връзка с освояване на средства, с отпускане на финансиране за отделни проекти, медиите отразяват, например, забавяне на плащания или опасност от спиране на плащания. В сектора прехрана, хранителни продукти, най-вече когато става дума за някаква критична ситуация, която има опасност от определени хранителни продукти, тогава медиите естествено фокусират вниманието си върху тези случаи. Но инак, както се казва, когато самолетите кацат на време, никой не пише за това, но пише естествено, ако има забавяния по някакви причини или спиране на трафика. Хората се интересуват от неочакваното, от това, което надхвърля обичайните рамки. Няма нищо чак толкова странно и неразбираемо. Дали става дума за национален парламент, за национална администрация? Естествено, че е, именно поради това, което казах току-що, е, медиите се хвърлят най-вече върху е, спорните случаи, но естествено, ако се заостря вниманието върху злоупотребите, това не означава непременно, че всички политици са корумпирани. В, е, сред участниците тук има действително забележителни е, личности. Е, ние като журналисти, които не са чак толкова така известни и можем да кажем, че и аз като представител на тази група че, да кажем, бюджета 2019 година ще се занимава най-вече с проблемите, свързани с миграцията или с младежката безработица, но това е, така да се каже, погледа, грубия поглед на непрофесионалиста във вашата сфера, бюджетната сфера. Колегата Винтерштайн вече говори за това, че в някои случаи е, да кажем, когато има проблеми с е, образованието, с обучението на децата в Йордания, в е, Турция, в Палестина, може да се засегне една определена тема, свързана и с бюджетните средства или с финансирането и ползата от средствата, които се отпускат. Но, така да се каже, е, отразяването е, в Северна Европа, в Южна Европа, като че ли не е, се различава. И това е, естествено, големия проблем. Има страни, в които преобладава е, проевропейското настроение и е, оптимизмът сред населението и други, при които има по-скоро евроскептицизъм. И, е, и там избояват и популистските формации и настроения. Това естествено е свързано и с някои очаквания на хората очакванията не винаги се сбъдват и тогава се минава в някаква нежелана крайност. Комисията всъщност не е в истинския смисъл правителство. Бюджета не е по същия начин изграден, както националния бюджет. Приоритетите се определят по друг начин, отколкото хората са свикнали да става това в национални мащаби и от тук понякога е, и разочарованието и неразбирането. Всъщност е, политиците би трябвало да са тези, които е, да поемат лидерството и да поемат и е, истинската комуникация с е, гражданите. Естествено, тук в парламента, в комисията и в другите организации и институции има чудесни специалисти, е, медийни специалисти. Но е, когато става дума за истински политически дебати, е, там трябва да участват политиците и вие знаете, че е, тогава интересът, зрителския интерес или слушателския интерес е голям. При е, дискусията за Унгария, струва ми се, стана съвсем ясно е, какви е, е, са проблемите, е, когато става дума, да кажем, за действията на тройката в Гърция или на друго място, за Европейската централна банка, за Марио Драги, нещата стават ясни, тъй като е, определени народи, определени граждани съвсем конкретно усещат на гърба си, така да се каже, решенията и на Европейската Централна банка и на Тройката. Е, и тогава комуникацията върви много добре. Не бива при всички положения аз септично, така да се каже, да да мислим само и да действаме, но при всички положения едно положително мислене и положителният подход към комуникацията и информацията, която получаваме, помага институционалните медийни служби и контактите с представители от институциите ни помагат много в нашата работа, за да можем да насочваме правилно информационния поток, когато съществува опасност да бъдат представени някакви неверни новини, така наречените фейк нюс Естествено, веднага трябва да се опровергае официално да кажем, информацията трябва официално да се съобщи истината и да се наместят нещата. Институциите не би трябвало обаче да следват лошите новини и неверните новини, а да ги изпреварват. Благодаря. И така, а, ние а, същевременно получихме, така да се каже, и някои а, възможности за а, да се получим. Не, една-две минути, нека да използваме времето. Първо, много интересни подсказки и стимули получихме. Имаме храна за размисъл. Царския път, за жалост, не съществува. Сигурно има много пътища. Три неща искам да кажа. Основното възприятие, възприятие за нашата работа като комисия е, са докладите на Европейската сметна палата и обикновено те с пълно право те излизат с комюнике за всеки е, доклад. И тук тази шанс се пропилява. Докато медиите започнат, започнат да го отразяват, едва тогава тръгва дебата при нас. Това е вече устаряло. Второ, работа с журналисти в журналистите, за журналистите, акредитирани в Брюксел, предполагам, познават европейските институции на регионално ниво. Това не е така. Правихме семинар в Берлин заедно с Комисията парламента и Германската телеграфна агенция. 30 журналисти и то не самозванци, е, опитни журналисти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 толкова малко знаеха за институциите и Жан-Клод Юнкер бяха чували нещо с председател на съвета, вече става съвсем трудно. След Мартин Шулц въобще не знаеха кой е председател на Европейския парламент. И как работи парламента се отличава от националните парламенти, затова и дума не можеше да става. За това трябва да помислим за работа на място с, с бюрата на комисията и парламента. Един местен журналист се захвана да работи с а, мене дадена тема. Четири, четири часа му отнеха, за да му обясня и той да каже разбраха. И сега това е наистина важно. Често нашата работа, дори в парламента, е работа в, в а, кула от слонова кост. Вчера, например, имахме доклад, където в комитета на регион, в а, Комисията за регионално развитие а, и докладчиците по един доклад на Сметната палата въобще не бяха наясно за какво става дума. Ние като комисия трябва да общуваме с колегите. Две неща казва председателката. Впечатли ме колегата от и защото поискаха асептична политика на институциите а, докато след първия панел ние се тръгнах, стигаме до точно обратния извод. Вие препоръчвате точно обратното. Ще обсъдим и този въпрос. Опита да бъде максимално обективни, защото да разпространяваш добри новини е, ще се обърна към колегата Лазаро. Това означава същото да направи и сметната палата. Чрез методически аспекти да го подчерта. И това ще се отрази и на нас. Е, така че, мисля, нека да запазим неутрална позиция и да бъдем делови и опитите и изкушенията да повлияем, е, да, да, не, да не им се поддаваме. Накрая ще дам думата на колегата Вон. Съжалявам, нямаме повече време. Е, трябва да гласуваме. Колегите ще ме обесят, ако ви забавя. Колега Вон. Благодаря. Добре, отчитам че, са много, че ни е много кратко времето. Колегите, които току-що се появиха, мога да кажа, че пропуснаха много интересно теми. Какво следва да отбележим? Живеем в трудни времена. Популизъм, фушеви новини. А също имаме е, задачата да изпратим едно много сложно и трудно послание е, как е, да направим европейския бюджет по-разбираем за гражданите и задължения на всички ни. Мнозина от говорещите тук говориха, че трябва ясно да се каже на гражданите как тези средства отиват до тяхната общност, да се дават положителни примери. Мисля, че вече се правят усилия. Институциите са наясно какви са проблемите и всички се опитват да подобрят комуникациите. Тоест, справен се усилия, но трябва да се направи изключително много повече. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички за посещението. Е, пожелавам ви успешна работа. Оставаме във връзка. Сега продължаваме с точка четвърта от дневния ред, без бавене. Ich möchte, ja, danke, danke. Ich möchte сега, точка четвърта от дневния ред. Моля, подгответе картите си за електронно гласуване, защото, моля за тишина в залата, нашите становища по междинния доклад за МФР докладчици са колегите Аяла Сендър и Гебранди. Желаете ли да направите изказвания? Не като че ли. Така че, моля, без бавене е, имаме много странен е, лист за гласуване с две е, предложения. Може би са докладчиците, наистина са добре, добро решение. И така, изменение едно за. Против. Добре, да гласуваме по електронен път. Изменение номер едно. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Има все още не гласували. Още двама души не са гласували. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, за което благодаря. Изменение 2 с устно изменение не виждам а, пред, други предложения за, против. Не, отново трябва да проверим, казва председателката с устното изменение. Нямаше възражения. Край на гласуването.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 Първа част, моля електронен вод. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим глас... електронно гласуване по 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Можем ли да проверим втората част? Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Приема се за. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 отпада, а не, 14 за, против, въздър... въз... приема се, 15 за, против, въздържали се, приема се. 16. Нека проверим електронен вод под изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 17 с устно изменение, няма възражение срещу това устно изменение. За. Вие сте против устното изменение, така ли? Добре, тогава гласуваме без устното изменение. 17 без устното изменение. Против Нека да проверим. Моля електронен вод. Струва ми се, че мина, но не успях да обозра. Край на гласуването. Отхвърля се с равен брой гласове. Добре, че проверихме. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 отпада.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 против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздърж... 39. Моля за проверка. Електронен вод. 39. Край на гласуването. Приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, 38. Електронен вод за проверка. 38. Край на гласуването. По изключение, мога ли за 39 39 бяше 11 на 9. Аз аз щях да гласувам против, просто сбърках. 11 на 8 бяха. 39. 11 на 8. 38 38 се отхвърля. 40 отпада. 41 за против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, <clears throat> против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против. 44, моля за електронен вод. Край на гласуването. Приема се. 45 в 3 части с устно изменение. Възражения няма. С първа част за две части последно. За първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се. Нека да проверим електронен вод по втората част. Да, ясно е, че има сериозно мнозинство. Край на гласуването. Да, приема се с 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 отпада. 47 за. 47 48 последно за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но моля за електронен вод. 50, 51 електронен вод. Объркването е пълно. Отхвърля се. 52 за. Против въздържали се. Приема се. 53 за. Против въздържали се. Приема се. 54 за. Против 54 електронен вод. Отхвърля се. 55 за против въздържали се, отхвърля се, 56 за, против въздържали се, приема се, 57 за, против въздържали се, отхвърля се, 58 с устно изменение, има ли възражения за, против въздържали се, приема се, 59 за, против въздържали се, приема се. Сега да гласуваме за цялата резолюция. Моля за електронен вод за целия документ. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчиците. Сега проекто позиция за Европейския фонд за регионално развитие на господин Парньо. Дали докладчика желая да направи изказване? Очевидно не, така че пристъпваме към гласуване. Изменение 19 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но моля за електронен вод. Изменение 19. 19. 19 проверяваме електронно. Край на проверката. Извинявайте, бавно върви машината. Приема се, казва секретарката, после се коригира, отхвърля се. 9 против, 9 за, 10 против. Отхвърля се. Извинете ме, казва председателката. Не е пълно объркването още, но накрая ще стане. Изменение 20 за. Против въздържали се. Приема се 21 за. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 23. Мисля, че беше отхвърлено. Край на проверката отхвърля се съвсем ясно. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против въздържали се отхвърля се 26 се оттегля 27 за против въздържали се отхвърля се 28 за против въздържали се приема се компромис 1 за против въздържали се прият 31 за против въздържали се прието 32 за против въздържали се приема се 33 за против въздържали се приема се 1 за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 Сега гласуваме цялото становище електронно. Моля, гласувайте. С голямо мнозинство се приема. Благодаря. Сега проекто становище на Комисията за регионално развитие. Докладчик господин Хофман, искате ли думата? Госпожо Хофман, искате ли думата? Не, тогава започваме. Има а, устно изменение едно. Гласуваме го. За, против, въздържали се, приема се. 20 за. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 21 пада. 22 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но с много малко мнозинство. And it is rejected. 20... Отхвърля се 23 за против. Проверяваме електронно 23. Край на проверката. Отхвърля се.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 Мисля, че се отхвърля. The check is over. Край на проверката. Приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, а то отпада. 61 за, с... Тук има оттеглено устно изменение. Оттеглено е. Продължаваме с 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърлени. 67 за. Да. 66 проверяваме електронно. Отхвърля се. 67 за, против,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 7-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-6, за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-7 до 82 са оттеглени. 83 за. 83 за, против, въздържали се, Отхвърля се 84 за. Осемдесет се отхвърля, 84 за, против, въздържали се, отхвърля се, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се, едно за, против, въздържали се, отхвърля се, две за, оттегля се, три за, три за. Против. Да проверим електронно трето изменение. Мисля, че се приема. It's just one vote. Yeah. Един глас, е, вероятно е разликата. Приема се. Четвърто. За. Против. Кой е против? Против. Против. Да проверим. Мисля, че се приема, но е много трудно от тук да видя. Отхвърля се. Пето за. Против въздържали се. Приема се 6 за. Против въздържали се. Отхвърля се 7 за. Против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 And it is one missing, one still missing. Чакам още един глас. Някой се извади картата. Рано, твърде рано. Още ни липсва един вод. 16 за, един против. Поздравления за докладчика. Да, ние сме, така да се каже, понякога е, набеждавани, че сме удължената е, ръка на Комисията за регионално развитие, но е, е, когато изпълняваме задачите си по бюджетен контрол, очевидно няма друг начин. И така, сега приключваме с гласуването и преминаваме направо към специален доклад на Европейската сметна палата във връзка с е, забавяния в митническата и информационна система. Редица забавяния. Е, много сърдечно е, поздравявам госпожа Линдстрем, която ще представи специалния доклад на СП. Заповядайте. Благодаря ви, е, доктор Гресле. Добро утро! Много се радвам, че мога да представя специалния доклад е, на ЕСП във връзка с забавянията в митническата информационна система. Какво е, е било сгрешено? Ще ви представя естествено в общи линии програмата и нашите препоръки в резултат на констатациите. Става дума естествено за е, една е, модерна е, система. Модернизацията отдавна е на дневен ред, за да може да се облегчи търговския обмен, да се допринесе за повече растеж. Има немалко ресурси, които бяха отделени, за да се модернизира системата, която да допринася и за бързо е, обработване на е, стоките, но същевременно и е, да даде възможност на комисията да изпълни бързо програмата Митници 2020 и същевременно да предпази Европейския съюз от редица измами. Много държави членки би трябвало също да направят съответните промени и модернизации в системите си ние е, си зададохме програмата, защо програмата за митниците 2020 е, е се забавя, след като тя трябваше е, да е, представи е, съответните резултати в продължение на 7 години. Е, е, и също времено си е, зададохме въпрос какви са полуките от забавянията по отношение на програмата до 2020 е, година, за да се вземат предвид при следващата програма от 2021 година. Много накратко ще се спра на предисторията. 2003 година комисията решава, че трябва да се премина към обмен на информация в митническата администрация без хартиен носител, т.е. към цифрово обработване на данните. И така, това са неща, които още през 2013 година отново се повтарят. И кодекса, митническия кодекс на Съюза от 2013 година започва да определя съответните стъпки до 2020 година. И така комисията е, приема програмата Митници 2020, е, за да се започне това развитие, което е необходимо във връзка с модернизацията. 523 милиона се предвижда да се отделят в рамките на 7 години, е, като е, става дума за изграждане на ИТ капацитет, е, а също и за закупуване, е, поддръжка, изграждане или довграждане на определени елементи в системата. Държавите членки трябва да разработят своите системи. Защо се стига до забавенията? Просто защото основни елементи от системата все още не са на лице. В системата би трябвало по електронен път да влизат данни за търговци, е, които, да кажем, в определена е, част от Европейския съюз внасят свои стоки, е, минали са през митническа проверка. Тази информация трябва да влезе в системата. Забавенията обаче са доста големи. Поради промени в обхвата на проекта и по други причини, е, така че е, се удължава срока на действие до 2020, а очевидно и 2020 година няма да бъде приключена работата по този проект, е, така че може би 2025 година ще бъде следващия срок Кои са всъщност основните причини, които са взаимосвързани? Първо, променя се, както казах, обхвата на проекта. Първоначално се предвижда една по-опростена форма, но комисията и държавите членки осъзнават, че взаимната свързаност в една мрежа на практика изискват една по-сложна база данни – освен това, недостатъчни са и средствата, които трябва да се отпуснат от страна на Европейския съюз и на държавите членки. Комисията не успява да намери необходимите средства. Държавите членки също така, се забавят при данъчните постъпления и отделянето на средствата. Освен това, има един много дълъг административен бюрократичен процес, редица комисии, редица комитети, които трябва да се произнесат, докато в крайна сметка се вземе окончателното решение на европейско равнище. И така, както ви казах, на няколко пъти се е, съобщава за забавяния, но същевременно комисията не предоставя по един прозрачен начин информацията, свързана с тези забавяния. И така ние сме включили пет препоръки в е, доклада. И е, първата препоръка е, е свързана с е, е, следващата е, програма за митниците, която трябва да бъде свързана с съвсем конкретни цели. Трябва да бъде оценен много добре и графика по-добро програмиране, по-добро управление. Също времено и целият проект като обхват трябва да бъде много добре е, е, очертан. И е, отделните участници в проекта, включително и държавите членки, би трябвало да кооперират много добре. точно това е економиката на мащаба. Е, използване на информационни технологии за процеса на взимане на решения и същевременно всички заинтересовани страни, както и вашата комисия, трябва по един много прозрачен и своевременен начин да бъдат информирани за това, което се случва. Благодаря. Вчера прочетох всъщност доклада и така нашия докладчик и е колегата Али имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Листън, драги колеги, митниците играят важна роля за предоставяне, набиране собствените ресурси за 20 милиарда евро през 2017 година, което е сериозен процент. Те едновременно с това отстояват економическите интереси на Съюза и държавите членки, но ни помагат за изграждане е, на солидна, сигурна среда с борбата туризма и други други опасности. Използването на IT системите предлагат ясен анализ на ситуациите с категорични ам, констатации и препоръки. Тук е важно да знаем, че въпреки някои допълнителни несъгласия и обяснения, комисията прие нашите препоръки в специалния доклад за ЕКАС. Въпреки това, Искам, имам въпроси към Европейската комисия на база на доклада обсъждаме програми, започнали през далечната 1991 година и през следващата МФР ще бъде заменена с следващата програма за митниците. 950 милиарда, 1950 милиарда са пред бъдещите предвидени средства, затова искаме да сме сигурни, че ще имаме пълно и срочно изпълнение. При това положение трудно да се смята защо се предвижда многогодишен план с съответна рамка и въпреки това има такива сериозни закъснения в изпълнението. Дали целите, таб, графика, показателите са заложени правилно. След няколко години очакваме следващата МФР с функция 1 е, вътрешен пазар и цифровикация се предвиждат е, програми за е, борба с измамите, фискалис и митници. Къстъм са. Едновременно с това се предвижда и единен фонд за управление на границите и за подпомагане и оборудване на митническия контрол. Тези програми трябва да действат в синергетичен ефект и как ще се преодолеят такива разминавания във времето има сериозен финансов ресърс предложен за програмата, но въпреки това трябва да помислим сериозно за добавената стойност. Вижда се, че изпълнението на част от протекта в многогодишния план 2017 залага на периода до 2025 година. Так, докато ще бъде ли постигнат ефект от отделните проекти? Ще успеем ли преди края на следващата МФР? И накрая въпрос към ЕКА. Съгласно регламентите, държавите членки запазват 20% от събраните мита и останалите 80% влизат като приход в европейския бюджет, докато тези 20% не са за администриране на процеса и аз се съмнявам, че те покриват и разходите на държавите членки за прилагане на IT системите в митниците. На какво се базира подобно разпределение на доходи? Председателката, благодаря. Аз също имам въпроси. Мисля, че цялата тази история е много драматична. Интересно ми се стори вашата констатация и комисията никога не обръща внимание в докладите си за, на закъснението. И този проблем на забавянето не намира никакво а, място а, нито параграф 30, а, 56, нито а, втор, а, второ поле. Очакваме за 20-та година нова програма. Това означава ли, че се залага на нов парламент, който ще е забравил? И аз се питам доколко сериозно и смислено е докладването на комисията. Не е за първи път. Първи въпрос към комисията. Какво ще кажете? Прочетох отговорите ви в доклада и второ имам въпрос към сметната палата как, какви са м, разходите в резултат на забавенето, включително и за бизнеса, защото наистина не се бележи напредък. И трето, Искам да чуя от комисията как ще се отрази един твърд Брексит. И тогава ще се каем, ако имаме твърд Брексит, че не сме въвели тези системи. Е, как ще се отрази Брексита на тези несъществуващи IT системи? Господин Целер, почти ми взехте думата от устата, колежка. Вчера е, е, в пар... предаването BBC парламент е, слушах дебата за Брексит. Всички се надяват на промяна, но междувременно отчаяните вопли на бизнеса се надигат все повече, искат идеи за промени това означава пренасочване на стокови потоци не само отвън. 2500 немски фирми имат филиали в Великобритания и те разчитат на, на съответно срокове в производството. Ако след излизане на Великобритания адхок влязат в сили мита, не ми се мисли как ще продължат всички тези неща, ако дори няма разумни системи за ръчет. Всичко това е още по-важно, още повече, че всеки се оплаква, че приходи от европейския бюджет ще намалеят след Брексита а митата са сериозен е, източник на приходи. 80% получаваме ние. Държавите членки не са готови да се ангажират. Това свързано ли е с факта, че те получават само 20%? И в този случай европейския бюджет приема лъвския пай по отношение на собствените ни доходи за генерална дирекция таксот. Извинявам се, колега, не ви видях, имате думата. Аз късно взех думата, всичко е наред. Благодаря, госпожо председател. Аз самият трябва да кажа, че е, съм работил в е, финансовата администрация на Германия и знае колко е трудно е, на база ИТ е, е, да се изгради една такава система, е, дори в национални рамки, така че си представям трудностите на европейско равнище много добре. Също времено това не е, оневинява е, причините е, и причинителите на това забавене, защото ние се нуждаем е, безспорно от тази система, колкото е възможно по-бързо. Комисарят Етингер каза при последното слушане, това не е най-добрият начин, когато се намаляват е, средствата за държавите членки. Е, не им помагаме, като им отнемаме на практика финансовата основа и фундамента, за да изградят необходимите елементи към системата. Тогава каква всъщност е причината? Може би липса на готовност и на желание да се работи по тази система. Трябва да се проучат нещата много внимателно, за да се справим с проблема. Трябва да кажа, че в междинния е, доклад е, във връзка с Мефере Обрих Тома е, е записано, че на практика държавите членки ще трябва малко да намалят постъпленията си от митнически такси. Госпожа Хирсъл от комисията. Да, благодаря, госпожо Гресле. Благодаря на Сметната палата за този доклад. Много добре и конструктивно работихме с Сметната палата по този доклад. Комисията признава, че действително имаше забавяния е, във връзка с някои е, системи. Говорим за е, митническия кодекс на Съюза, който влезе в действие през 2016 година. Има 17 нови трансевропейски ИТ системи, които са съвсем нови, които са комплексни, сложни. Това естествено е голямо натоварване и най-вероятно с 7 от системите ще се забавим. Няма да спазим предварително ните срокове. Сътрудничеството с държавите членки е, е нещо много сериозно, както и с економическите оператори. Е, работихме и с малки и средни предприятия в държавите членки, е, именно за да избегнем забавяне. Но, за съжаление, в първоначалното предложение за модернизиране на кодекса и въвеждането на ИТ системи съвпадна с финансовата криза. Държавите членки имаха много финансови и други проблеми, така че се наложи заедно с държавите членки да променим предварителните си планове и графици. През 2016-2018 година направихме е, една проверка, е, реалити чек и установихме е, не само състоянието е, към момента, е, очертахме всичко това, което може да се направи до 2020 година и всичко това, което ще трябва очевидно да се отложи за по-късен краен срок. Вие говорихте за това, че е, сме е, обсъждали предложенията за промени и адаптиране е, в е, е, съвместно с държавите членки. Е, всъщност нови регламент във връзка с промените в Митническия кодекс в момента вече се обсъждат много сериозно, включително и в ИМКО, така че ще видим какво ще излезе от това обсъждане. Надяваме се скоро да влезе в сила някои от нашите предложения във връзка с следващата многогодишна финансова рамка вече са съобразили констатираните слабости, включително и по отношение на целите, а също и изпълнението на мерките. И ще обсъдим всичко това през следващия финансов период във връзка с оценката на следващата програма Митници. Ще ми позволите, може би, да реагирам на въпросите, които зададоха парламентаристите. За следващата програма се предвиждат 940 милиона за един период от е, няколко години. Защо? Защото именно това бе един от проблемите е, в програмата, която обсъждаме и която се забавя. Сметната палата също посочи, че е, не са били на лице достатъчно финансови средства, за да се изгради системата за контрол на въвежданите данни, е, а и системата за контрол. Освен това, средствата е, би трябвало да е, дадат възможност на администрацията да провежда по-ефективно оценка на риска на границата Именно там не стигаха средствата в програмата, която обсъждаме за настоящия период, така че ще трябва да имаме предвид това и сме предвидили повече средства. При ИТ системите нещата стоят така. Всички ИТ системи, които се разработват, и са свързани с разходи, е, е, оперативни разходи, които, е, да кажем, се равняват на около 20% от разходите по разработването. 10 системи имаме и при на голяма част от тези системи се вижда, че именно се завишава дела на оперативните разходи. И тъй като работим в момента по много програми, трябва да е, внимаваме естествено да няма дублиране, да няма припокриване, да няма е, негативно въздействие на едната програма върху друга програма от друг сектор. Митническите ИТ системи е, са е, от една страна двете системи, за които говорихме. Имаме и данъчни системи, имаме и е, системи, свързани с неприобщаващи програми за разкриване, на които, така да се каже, обхващат различни сектори. Съжалявам, не знае дори народния си език. Точният термин става дума за Non-Inclusive Detective Systems. И така, комисията е засегнала, казва Сметната палата, недостатъчно в докладите за напредъка забавенията. Да, това е наша грешка, признаваме, но през 2016, както казах, започнахме с проверката за състоянието на нещата и не желаехме да изпреварваме събитията, да публикуваме информация преди да знаем точно къде са забавенията и в какво се изразява забавенето. Въпросът за Брексит и въздействието на Брексит, или по-скоро въздействието на забавянето на ИТ системите за митниците върху в резултат на Брексит, може би въздействието няма да бъде чак толкова голямо, тъй като ние можем да продължим с а, а, документирането на митническите процедури на хартиен носител, така че в това отношение няма да има а, някакво нег... голямо, сериозно негативно въздействие върху процедурите и режимите. Но тъй като така и така имаме намерение да е, променим, да упростим е, митническия кодекс, е, се надяваме, че ще можем да модернизираме различните системи и процедури, както и режимите. Ще видим, в крайна сметка, как ще приключи цялата тази история Брексит, за да можем да направим съвсем конкретни планове и да маркираме мерките, които трябва да се вземат. За съжаление, в момента нямаме точна информация за Брексит. Мога ли да обобщя? Ако се стигне до така наречения твърд е, Брексит, ще трябва от днес за утре, така да се каже, да сте готови в е, системата на митниците за един такъв е, нежелан, но възможен Брексит без делка. Отговора е на този въпрос интересува много всички ни. Е, това е много труден въпрос. Е, по принцип би <laughs> трябвало да отправите към работна група 50. Аз нямам право да говоря по този въпрос. Въпросът е какъв, е, основният въпрос е какъв вид Брексит ще имаме. Тогава ще можем да дадем конкретна конкретен отговор. През октомври и ноември ще се проведат заседания на съвета и когато имаме по-голяма яснота и се види как стоят нещата, с удоволствие ще ви върнем. Председателката тогава ще се наложи да ви поканим отново. Добре. Сега Е, Благодаря. По първия въпрос за 20%, които остават в страните членки и останалите 80%, които влизат в приходите. Ставката за задържане на средства ще бъде достатъчна, за да покрият страните членки и своите разходи за информационната система. И на базата на информация от комисията, а комисията получи тази информация от страните членки. Това е отговора, т.е. не считаме, че е нужно да аудитираме тези отговори. Те са дошли от страните членки. Но утре ще бъда отново тук и ще представя мнението на Сметната палата за предложението на Комисията за собствените приходи, така че може да се върнем на този въпрос. Това беше първият. Вторият Брексит. Комисията вече е дала отговор а пък какво точно ще означава Брексит, ще се оцени след като приключат преговорите. Това сега не може да бъде направено, тъй като те все още са в ход. Там ще се отчете и е, разходите за информационната система. Колко, третия въпрос. Колко струват на економиката забавянията? Тук е, за мен има три неща. Първо, е, разходите за, или пропуснатите ползи за бюджета. Дали ще има допълнителен преход от по-ефективна дейност на митниците? Подобен анализ не е част от нашия одит, но е добре да го имаме предвид. Второ, след като не сме правили риск анализ, анализ на риска за измамите, там също може да има а, загуби. А, ние имаме доклад за годишните доходи за митниците, свързани с Обединеното кралство. Излишно е да разсъждаваме така без факти, но тези рискове ще трябва да бъдат преодолени. И що се отнася по-общо за економиката, целта да има по-добре функционираща информационна система за митницата е да се улесни търговията и съответно да се е, породи економически растеж. Това е основното в нашия доклад. Не устойностяваме този фактор. Във всички случаи обаче ще има отрицателни последици от това, че информационната система не е, действа. Следващия колега. Господин Али, благодаря. Колеги, благодаря на колегите, които участваха в дискусията по въпроса за забавянето на информационната митническа система. Благодаря и на представителите на Европейската сметна палата и на Европейската комисия за отговорите и някои пояснения, които дадоха. Естествено, цялата ново представена информация ще бъде отчетена. Добре е да помислиме и да включим и проблема с Брексит в работния документ, който ще бъде изготвен съответно. Благодаря. Е, няма защо да се заблуждаваме. Брексит означава ново ниво на, гл- на глобализация, защото ще възникне нов тип е, сто... Е, стокови потоци. В големи фирми ще се лишат от митнически преимущества. Аз не съм оптимист като вас, че толкова лесно ще се справим. И тогава вноса от Азия ще бъде много, много по-ефтин. В събота го говорих с голям, големи търговци от моя избирателен район. Те казаха 50% ще, ще, ще засегнат азиатски внос, но 50% ще, ще засегнат европейския бизнес и е наистина въпрос на живот и смърт. С това изчерпваме е, тази точка от дневния ред. Много важна. За, за сега ви благодаря. Благодаря. И преминаваме към следващата точка 8. Господин Гретен е, е, дойде на време. Съжалявам, че не представихме доклада преди три седмици, защото той би имал пряко отношение за днешното ни гласуване и за програмите в е, Фонда за регионално раз, развитие. Прочетох с голям интерес, че мерките на комисията и държавите членки в програмата до 2013 години за обект на критика за дениско освояване на средствата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм член на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря за поканата и искам да представя специалния доклад на Сметната палата за действията на комисията – по програмите 2007-2013 за преодоляване на ниската степен на освояване на средствата, въпреки че не са били достатъчно ефективни, т.е. не са се съсредоточили върху резултатите. Много е важно да се използват средствата в тяхната цялост, естествено, но и разумно – за това те трябва да се насочват към области, където са най-нужни, където се дава добавена стойност. Нека да коментираме обхвата на одита. как се отразиха е, законовите разпоредби е, на е, освояването на средствата, какви мерки е взела комисията и какви мерки са взели страните членки за увеличаване на освояването на средствата. И ние посетихме четири от страните членки, които бяха подпомагани от групата Чехия, Унгария, Италия и Румъния. Румъния. Първо, късното приемане на законовата рамка и оперативните програми е, се отразиха на изпълнението. Затова предпоръчахме на комисията да предложи на Европейския парламент и съвета е, график с е, ключови моменти, така че да могат оперативните програми да започват в началото на програмния период – Второ, групата и съответните страни членки повишиха нивото на освояване значително. Но считаме, че специалната група бе създадена твърде късно. Трето, страните членки използваха различни мерки за увеличаване на разходите. Някои от тях не отчитаха резултатите. Е, за краткост, нека да дам пример с една такава мярка, примерно преразглеждане или преразглеждане на Оперативните програми, те често биваха ревизирани, като се поставяше под въпрос достоверността на анализа и съответно възможността да се постигнат целите на кохезионната политика. Затова правим две препоръки. Първо, комисията да направи така, че ключовите елементи от начина на изпълнение – да почиват на е, изчерпателна оценка на оперативната програма и съответните партньорски споразумения и е, свързани с тях нужди. Също така, комисията трябва да направи така, че да се правят преразглеждания на оперативните програми с цел за да се постигнат по-добри резултати. И освен това, когато се подпомагат страните членки за ускоряване на изпълнението, трябва да се вземат мерки от страна на комисията, така че да се търсят, които да са ориентирани към постигането на добри резултати. Комисията няма обстоен преглед на всички мерки, които са използвани и тяхното въздействие. Препоръчваме да се получи тази информация, за да може да се осъществява мониторинг за степента на освояване на средства. Също така да има и ексанте асесмент за необходимостта и въздействието от мерките за увеличаване на степента на освояване на средствата. После нещо положително. Независимо от натиска да се разходват средствата към края на програмния период, период в степента на грешката за разходите 2007-2013 имаше значително намаляване. Това се дължи и на подобрените системи за управление, контрол и надзор в страните членки, а и използването от страна на комисията на превентивни и корективни мерки. Като цяло искам да формулирам три основни, две основни послания. За програмния период 2014-2020 трябва да се направи така, че трудностите при разходване на средствата да бъдат решавани своевременно, така че да не остават неизползвани средства или да не се случва така, че средствата да бъдат използвани неефективно или неправомерно. А за периода след 2020 година парламента, съвета и комисията трябва да направят така, че правната рамка и програмните документи да бъдат приемани на време. Правната рамка трябва да изисква правилно прилагане, системи за контрол, които да, да направят така, че разходването на средствата е в съобра... според съответните правила. Да, действително, тук има оптимизъм. Господин Пирински има думата като докладчик. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожи и господа, подкрепям някои наблюдения, които сподели председателят на нашата комисия. Да, действително е много тъжно, че не можем да обсъдим по-рано тези доклади. Не, бяхме в състояние, за да ги включим в днешната програма за гласуване. Преди да се спра на препоръките и констатациите в доклада на Сметната палата, трябва да кажа, че Освояването е, е много важен момент. Въпросът е какво точно разбираме под освояване. Това е средство, казва Сметната палата с пълно право. Това не е, така да се каже, целта. Целта естествено е сближаване кохезия и какво точно разбираме под кохезионна политика. Когато говорим за резултати от кохезионната политика, на практика става дума за намаляване на дисбаланса между регионите и намаляване на а, неблагоприятното въздействие върху индустриалните региони и ускори, облегчаване на взаимодействието в рамките на трансграничните райони. Не бива да забравяме това. И една друга предварителна бележка, която също бе направена и от госпожа Гретен. Става дума за съотношението средства, пари и резултат, полза. Тоест не става дума за това просто да гледаме на освояването като на самоцел. Какво се съдържа в самия доклад? Много важно е да осъзнаем, че докладът се отнася до периода 2007-2013. Но хубаво е да хвърлим поглед и назад и да направим едно сравнение между периода 2000-2007 и е, следващия период, който започва от 2013 до 2020. Имам Впрочем, в някои случаи така, обяснения дадени от комисията, от представители на комисията в рамките на нашите дискусии тук, които не бяха достатъчно точни и ясни. Докладът е много добре структуриран, много добре обоснован. Нещата са представени в една безспорно добра логична последователност. И още нещо във връзка с доклада. Съществува риск от, заболява, е, от забавене на е, бюджетното изпълнение е, за периода 2014-2020. Дори той ще бъде много по-голям, отколкото в предходния период 2007-2013. И тук Сметната палата набляга на именно забавянето и на правната рамка, на законодателните условия, защото това всъщност се отразява много на изпълнението, а от тук нататък забавянето през единия отчетен период се отразява на следващия. Прехвърля се. Но комисията а, застъпва а, друго мнение. Тя не вижда забавения а, и риск от забавения за а, въпросния следващ период. Бих казал, а, че така позицията на комисията е, видите ли, нещата могат да продължат така, както са а, се развивали до момента. Е, е, една такава позиция на комисията е действително е, в е, контраст с цифрите до 2011 говоря за предходния период 40 и 2% е било освояването на средствата а, а в настоящия период имаме 22% освояване. Не мога да разбера как е възможно в такъв случай да се твърди, че видите ли няма много така, голям риск за изпълнението и за освояването на средствата. Хубаво е да чуем обяснение от комисията и най-вече тя сама за себе си да си обясни едно такова твърдение и фактите как е, са вървяли нещата през е, предходния период, какво можем да направим в настоящия период, какво ще се случи в следващия период. Госпожа Гретен е, препоръчва едно подобряване при освояването и установява едно такова подобрение в момента, в който комисията вече се е намесила с ефективни мерки, но остава тревогата за бавенето е, на практика е, поставя под въпрос едно ефективно е, и ефикасно използване на средствата. През 2000-2006 година е, се приема правната рамка 6 месеца, така да се каже, преди да започне периода. И сега имаме само две седмици. Нека да кажа нещичко по първата препоръка, а именно комисията да приеме график за договаряне, за приемане на законодателна рамка, програмни документи за да се гарантира, че изпълнението може да започне в началото на програмния период. И това трябва да се предложи на съвета на Европейския парламент да се постигне съгласие по отношение на такъв график. Комисията и в настоящия период всъщност независимо от тази препоръка в едно съобщение от февруари тази година в шестия раздел, където се говори именно за сроковете, приканва заинтересованите читатели да прегледат, да направят оценка на разходи, приходи, срокове и така нататък. Но истински напредък в това отношение, като че ли още не е постигнат. Едва в среща през 2019 година в Жибил, Румъния, ще има, така да се каже, доклад от страна на комисията за това какво е постигнато и какво е направено. Много се надяваме, че комисията ще ускори действията си, но очевидно в момента не се прави достатъчно, меко казано. Имам въпроси и към комисията, и към сметната палата. Комисията би трябвало много по-ясно е, да очертае стъпките е, и мерките, за да избягва е, забавяния. Освен това, има работна група за по-добро прилагане на законодателството и по-добро законодателство. Междувременно настъпиха трансформации в е, групата. Комисията може би може да ни обясни какво точно е, е променено, как, как е, ще действа от тук нататък новият орган или новия отдел. По-активни ли ще бъдат в началото на периода или ексанте ще действат по-ефективно? И третия въпрос, който е свързан и с другите два, които вече зададох, е, ресурсите за техническа помощ, е, за да се започва своевременно, е, бих казал дори предварително, с подготовката на държавите членки. Има и други е, въпроси, които са свързани с е, е, липсата на оценка на въздействието на новата, новия регламент които ще очертаят новите изисквания на базата на направения преглед за предходния период. Освен това, междинното разглеждане, прегледа как ще се отрази това във връзка с регламента за общите разпоредби, общо приложимите разпоредби. Естествено, би трябвало своевременно да сме наясно как точно ще изглеждат променените текстове, за да можем да се подготвим и ние, и всички заинтересовани, и всички участващи. Благодаря. Благодаря много. Благодаря много. Тук е малко като куклено шоу. Е, е, е, седим като двамата дядовци във ъгъл и говорим от години едно и също. И този коментар който се базира на дълбока мъдрост, предизвика присмех у публиката. Ма точно като на кукленото шоу се усещам. Нито колегите обръщат внимание, нито държавите членки за комисията въобще да не говорим. Периодично се правят нови неща, сякаш нещата ще се подобрят, те се влушават. Цялата история е впечатляваща и защото всичко, което правим от години, да не кажа десетилетия, изведнъж се оказва под натиск, каквато и да е причината, но в момента, в който се наложи да се бърза, изведнъж е, отстъпваме от собствените си принципи да се похарчат парите, а не питаме и не питаме как става това, което дискредитира политиката пред държавите членки в европейски мащаб, защото такива неща не бива да стават. Въпреки това не успяваме да намалим съфинансирането. Чухме днес от комисията отново увеличаваме съфинансирането на 85%. Включително и това, което гласувахме днес някакси сочи, че не се учим от собствените си познания. Имам един единствен въпрос господин Грейтен, моля, не опитвайте да ни утешавате. Искам не е въпроса да се е, така омайваме взаимно. Е, просто говорим за разговор. Е, беше много интересно за отделните оперативни програми. Има и хубави неща. Покажете ни как става това как се стига до толкова много разнообразни варианти. Е, с това приключвам. Не защото нямам какво да кажа, защото не искам да говоря повече. Госпожа Целер. Господин Целер, е, аз винаги съм бил приятел на сближаването и на по-добрите разходи, да, така че е, доклада ясно показва, никой не си е написал домашното. При освобождаване от отговорност е, е важно да обърнем внимание на тези неща. 14, 15, 16 година има наредности, които сега са се се е влушило. Е, дали сме за техническа подкрепа стотици милиони в държавите членки. Държавите членки поне възползваха ли се от тези възможности, ако не могат да реализират собствените си оперативни програми. И второ, е, като даваме предварително финансиране на държавите членки за финансови инструменти, тъй като не разполагам с доклада, колко предварително финансиране е осъществено и колко влизат в освояването, за разлика от конкретните проекти. Опасявам се, че нещата не са се променили много до 17-та година. Председателката любезно благодари на преводачите, с които ще се видим отново в 14.30. Заседанието продължава на английски язик. Uh,